sorry. Dear colleague, we have to start now. Please, if you... Уважаеми колеги, ще започваме. Моля, вземете местата си. Ще продължа на италиански. Allora, have you where your... ok, can, you, can we start now? Bene, intanto benvenuti. e... Добро утро. Добре дошли на всички колеги на днешното заседание. Добре дошли на това заседание на нашата комисия през новия мандат. Надявам се да работим добре. Ако няма възражение срещу дневния ред, предлагам той е направо да бъде прият. Сега ще се занимаваме основно с две е, е, точки и двете точки се отнасят до бюджета. Първо ще говорим за конкретните цифри и второ разяснение по тях. Съгласни сте, нали? А, също така а, трябва да кажа, че настоящото заседание се излъчва по интернет. Това е добре да се знае. няколко а, предварителни неща. Първо трябва да ви информирам, че има на най-високо равнище, на равнището на председателския съвет, има консенсус консенсус и с господин Юнкер за това, че изслушването на новите комисари, които предстоят да бъдат номинирани, ще е, се случи колкото може по-бързо, така че новата комисия да започне да работи от 1 ноември. За целта ще е необходимо поне едно извънредно заседание от наша страна през септември, за да можем да изслушаме комисарите, е, които ще работят с нашата комисия. Това изслушване трябва да се проведе в първата седмица след седмицата в Страсбург. Искам още от сега да ви обърна внимание на това, за да го вземете предвид, когато планирате вашите заседания. Второто, което имам да ви кажа, се отнася до една интересна инициатива която сега започва за седми път. Мисля, това е наградата Лукс, която се връчва. Сега започваме да планираме нашата работа и във връзка с тази награда и Искам да ви информирам за какво става дума. От 2007 година на сам Европейския парламент връчва наградата Лукс за европейска продукция, европейска копродукция. Това е единствената такава награда, връчвана от парламент. Наградата Лукс обикновено се връчва за филм, който се занимава с тема, която е важна за Европа и за Европейския парламент. Филм, който е важен за киноиндустрията, за гражданите и за младите артисти. Избрани са Десет филма те бяха оповестени по време на Международния филмов фестивал в Чешката република на 6 юли. Може да ги погледнете в интернет на страницата на наградата Лукс. Тези филми ще бъдат е, оповестени е, на специална пресконференция и на фестивала в е, Венеция края на август, началото на септември. Тогава на фестивала в Венеция ще бъдат съобщени трите филма, които ще участват в финалния кръг на филмовия фестивал в Венеция ще присъстват, мисля, и координаторите на отделните политически групи, както и аз като председателка на комисията по култура. Там ще съобщим тримата а, финалисти на всичките 27 официални езика на Европейския език. А, съюз. А, с наградата Лукс ще се занимаваме отделно през октомври месец. Тогава ще разгледаме трите филма финалиста, ще се занимаем с подробностите във връзка с тези филми и ако не се лъжа, Европейския парламент и всички негови членове ще имат възможност да видят филмите и да гласуват за своя фаворит. Това са нещата, които исках да съобщя на всички колеги. Ако няма изказвания а, по това, което казах, нека да продължим. Госпожа Трюпел. А, имаме а, микрофона, ако може госпожа Трюпел да, да включи. Започвам от начало. А, искам а, да се възползвам от е, случая да поздравя всички новоизбрани колеги и да им кажа, че е, наградата е, Лукс е голям успех. Голям успех е това, че тя се връчва от нашия парламент, защото тя е сигнал за това, че ние подкрепяме европейската култура, европейската киноиндустрия мисля, че а, е, това е добра възможност да представите а, е, печелившия филм а, е, и във вашите избирателни райони. Това е добър шанс да се покаже, че работим за културното разнообразие в Европейския съюз. Благодаря. През а, октомври още веднъж ще обсъдим цялата философия на наградата а, Лукса. В момента мисля, че можем да спрем с наградата Лукс до тук и да минем към следващите точки от дневния ред, а именно към бюджета на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Е, става дума най-вече за е, бюджетната процедура. Искам да, да кажа няколко думи за нея, също и като реакция на някои запитвания, които постъпиха. Доста бързичко протече е, цялата процедура. Е, проекто бюджета беше представен на комисията до края на април е, тази е, година на 11 юни бяха представени разчетите на 25 юни беше прият е, прият консолидирания бюджет от комисията. сега нашата комисия е, е, учредена и ние за първи път имаме възможност да обменим мнения по тази тема. Е, закъснението две седмици, което имаме, е свързано с е, изборите и прекъсването на нашата работа. Така че като цяло тази година имаме по-малко време, през следващата ще имаме повече. Така е в всички комисии и в парламента като цяло. Сега ни предстои да работим по две задачи. Първо, да приемем текста на, на доклада, в който се казва какви са политическите приоритети на нашата комисия и второ да обсъдим сумите заложени в бюджета. В успях да ви изпратя на време цялата документация, която е необходима. Искам да кажа най-вече на новите колеги, че е, за докладчика е много неприятно, че всичко трябва да бъде, да се случи много бързо, много кратко, формулирано становището не трябва да бъде не по-дълго от 2500 думи. Това трябва да бъде представено на комисията, след което има възможност за внасяне на изменения. Ако е необходимо, аз ще внеса също такива изменения. Сега, за конкретните е, числа. До този момент момента не сме получили никаква официална информация от съвета относно бюджета. Тази позиция най-вероятно ще дойде преди а, да изготвим нашето становище. Това, с което работим, са числата, представени от комисията. Числата от съвета ще дойдат, за съжаление, по-късно. Много е важно да се знаем, че съвета ще намали заложеното в бюджета. Така е обикновено. и ние ще трябва да се съобразим с това. Най-вероятно в началото на август ще ни станат известни а, числата от съвета. Някои неща вече се знаят, има слухове, има неофициални съобщения. Знаем, че а, съвета а, вече знае какво е неговото становище по а, отделните а, а, дялова глава, глава трета са предприяти съкръщения. Съкръщения има и по други важни програми, например Еразъм Плюс. Тук средствата също са съкратени, но в това всичкото е неофициална информация, която просто искам да споделя с вас. Ние, разбира се, ще помолим комисията да извърши проверка на това как са направени съкръщенията в бюджета, касащи насата комисия. Тези съкръщения не трябва да преминават една определена граница, за да можем да изпълним целите, които сме си заложили с програмите. Тази година е първата от 7 годишния период на планиране за парламента. Искам да ви помоля да ми дадете а, мандат а, да а, а, преговарям с комисията по тези а, а, цифри, които са били намалени от а, съвета. Искам формално с вдигане на ръка а, да, да ми сигнализирате, е, дали ми давате мандат е, да продължа да работя по, по тази тема. Благодаря ви много, благодаря ви за доверието. Продължаваме. Сега искам е, съвсем накратко да, да кажа какво мисля за основните моменти от бюджета, които ни касаят. Смятаме, че е, годишната програма, касаеща нашата комисия, т.е. младеща, културата, образованието, медието и е, така нататък. Това са отделните глави. 2000, е, тези теми са много важни. Важни са за тази и за 2015 година, за да можем да работим за заложените цели. Те са важни за изпълнението на стратегията Европа 2020. Провеждате консултации с Европейската комисия, за да се види къде трябва да се коригира стратегията Европа 2020. Най-вече в е, Еразъм Плюс имаме увеличение на финансовите средства в сравнение с предишната многогодишна финансова рамка. Творческа Европа също получи повече в сравнение с миналия период. за да изпълним целите, които са заложени. Са, е, всички тези средства са, са ни е, а, необходими. За Еразъм Плюс се знае, че има редица много важни подпрограми, Леонардо и така нататък. Има голямо търсене на програмите за мобилност на студентите, на преподавателите. Това е, това е програма, която се радва на голям успех и тя трябва да продължи и е, планираните разходи ще могат да, действително да бъдат е, направени и средствата ще бъдат е, изразходени. Искам да обърна внимание на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 парламента работи за подобряване на използването на средствата по Еразъм Плюс. Непрекъснато контролираме използването на средствата. Това са изключително важни програми за младеж. Те Трябва много да внимаваме как тече изпълнението, за да можем да го адаптираме, ако това се наложи.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 Програмата Мария Кюри също е, е също вече позната, и за нея отговаря нашата комисия по отношение на Европеана. Тази програма също е важна, поне обаче средствата са намалени в сравнение с миналата година. Тази е, мрежа обаче е много важна за е, много държави, за да се е, е, обедини знания знанието в областта на цифровите технологии, културата и така нататък. И тази програма също така е важна и за нашата конкурентна способност. Тук има опасно средствата да бъдат а, на, на, намалени. А, много бихме искали да получим повече обяснение. Трето, творческа Европа. Докладчик от миналия мандат бях аз, комисията предложи за 2015 година да има леко намаление на средствата. но като цяло ще имаме 1% повече средства за творческа а, Европа. А, Бих искала да чуя какво мисли е, комисията по този въпрос. Познавам много добре програмата. През 2016 е, е, година, може би ще имам възможност да се използвам средства, които не са изразходени през 2015 година. Е, и това ще увеличи малко средствата за следващите години. Ще бъде добре комисията да каже също нещо по този е, е, въпрос. Infine ricordo anche che questo programma Бих искала да напомня също така, че програмата за творческа Европа има за цел да финансира и други европейски програми, като например програмата за Европейска столица на културата. Същото се отнася до всички програми в областта на културата, така че това е важна програма, разделена на много подпрограми. Творческа Европа е дял трети от многогодишната финансова рамка. Тук говорим за 3,3% намаление. Това ще се отрази не само на Творческа Европа, и на останалите програми, както казах. Така че е необходимо да предприемем действие качеството си на докладчик възнамерявам заедно с другите групи да внеса конкретни изменения в това отношение. Европа за гражданите. Също съществена програма, която също попада в дял трети. Тук имаме дискусия, която се води между Комисията по култура и Европейската комисия и съвета доста дълго водихме преговори, но в крайна сметка ще се стигне до значителни съкръщения, около 20% по-малко в сравнение с периода 2007-2013 година. Колежката Такула беше за кратко докладчик по въпроса. Европа за гражданите е изключително популярна сред европейските граждани и училища програма. Тя е а, важна също и за комуникацията, тъй като чрез нея а, можем да повишим осведомеността за европейските институции сред обществеността. Има а, и други проекти, а, например проект, който предвижда създаването на радиостанция, която да е, излъчва е, различни предавания по европейски въпроси. Е, това предаване би могло да се слуша от много европейски граждани, така че би било жалко да се намалят средствата отпуснати за тази програма. Сега бих искала да чуя тези от вас, които биха искали да направят коментар, след което ще дам думата на комисията, за да чуем и нейната реакция. Ти, Кристина. Няма. Bardzo dziękuję. Chciałabym na początek podziękować bardzo Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред да ви благодаря за усилената работа. Благодаря ви за това, че се спряхте на основните моменти, които а, заслужават нашето внимание в това отношение. Бих искала да ви предложа обаче две промени. Първата ми промяна се отнася до точка втора. В някои държави членки се правят опити за налагане на данък върху финансовите средства, отпускани по смисъл на Еразъм. Така че ви предлагам тук да се включи някакъв текст, в който да кажем, че тези средства са освободени от данък. Това беше първото нещо, което исках да кажа. А на следващо място иска ми се да помислим за евентуалното добавяне на точка 6 в текста, в която да изискаме Европейската комисия да ни уведоми за разпределението на разходите по програми и по държави членки, за да може да имаме по-голяма прозрачност при разходването на европейските средства. Ако подкрепите а, това, тези две мои предложения, ще ви ги представя и писменно. Е, грация. Е... Благодаря ви. Госпожа Трупен, благодаря ви. Ние сме против съкръщаването на средствата, които се предвиждат от съвета. Ние сме поели ангажимент към програмата Творческа Европа. Тя е много важна ще доведе до а, разнообразие на културите в Европейския съюз. Ние сме и против съкръщенията в програмата Европа за гражданите, така че бихме искали отново да се въведат цифрите, първоначално предложени от Европейската комисия. Ще внесем и изменения а, по отношение на проекта за радиостанцията, тъй като бихме искали тази радиостанция да а, действа и да може да изпраща европейските си послания в Европа. А, така че ще работим и по този въпрос през следващите няколко години. Господин Мици, госпожа, извинете. Благодаря ви. Аз съм нов член на тази комисия, така че може и да не знам неща, които са се случили през последния мандат. В нашия офис в Малта бе поставен следния въпрос. Проект във връзка с Европа онлайн. Въпросът е, ще продължи ли този проект? Доколкото разбирам, депутата, който е, е държал на този проект, вече не е в парламента. И в столицата питат дали този проект ще продължи, а той е добър, ще има ли някакви съкръщения по него Европа онлайн. Бихте ли могли да ми предоставите допълнителна информация? На следващо място бих искала да отворя една скоп. Б. Това е комисия компетентна по въпросите на културата и би било чудесно, ако имаме езиково многообразие. Не виждам тук малтийски, а би било чудесно да имаме всички официални езици. Това беше просто една скоба. Председателката, отбелязвам си вашето искане. Колегата Друевски. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да споделя с вас нещо. Когато бяхме в Страсбург, научихме ужасяващата новина за това, което се случи над въздушното пространство в Украина. Трябва да има протести всеки път, когато се случва нещо подобно. Трябва да има сътрудничество в рамките на източното партньорство. Това е важна програма и ние трябва да я подкрепим и да я подсилим. Предлагаме да има сътрудничество в областта на образованието и културата, за да може да окажем подкрепа на младите хора а, с происход Беларус или Украина. В този контекст а, винаги трябва да подчертаваме, че това е основен наш приоритет. Нашата комисия се занимава с въпросите на културата, образованието, спорта. Тя трябва най-вече да взема предвид интересите на младите хора, на новото поколение. Защото сред младото поколение има все повече проблеми с отварянето към външния свят – трябва да гледаме напред към бъдещето и е, да поставим акцента върху младите хора, защото те са основният фактор в нашата работа. На следващо място, в нашата комисия ще се води по един ключов дебат годишно. Тази година е изключително специална, защото не разполагаме с много време, за да работим по е, съответните въпроси. Аз обаче смятам, че а, дискусията трябва да продължи. Дискусията по бюджета заслужава да й бъде отделено повече време, защото образованието, спорта, културата винаги са разполагали с малко средства от бюджета – това е положението и в националните бюджети, така че трябва да се противопоставим на тази тенденция, непрекъснато да се намаляват средствата за тези политики, защото Европа е най-вече Европа на културата. Аз внесох три изменения. Те бяха допълнително изменени или подобрени от колегите и от вас, госпожо председател – Надявам се, че е, моите изменения ще получат широка подкрепа в парламента като цяло. Едно от измененията се отнася до Евронет, т.е. сътрудничеството между различните радиостанции. Знаем, че ежегодно се намаляват средствата за е, Евронет а ние в парламента искаме те да бъдат увеличени. Необходимо е да се предостави дългосрочна подкрепа. Трябва да се даде възможност на радиооператорите да продължат работата си. Следващата програма е в областта на спорта. И в това отношение съм внесъл изменение. Не мисля, че можем да дадем зелена светлина на допълнително съкръщаване на средствата за а, спорта. Бихме могли да подкрепим всички действия, които имат за цел да насърчат а, а, добър начин на живот. Това бихме могли да направим. В началото а, на моето изказване се спрях на случилото се в Украина и сваления самолет. Когато обсъждаме помощ за Украина в областта на културата. Да не забравяме, че говорим за милиони и половина евро, които имат за цел да подпомогнат младите хора. Младите хора в Европа трябва да си сътрудничат и трябва да избягваме подобни инциденти в бъдеще. В следващото си изменение бих искал, приканвам комисията да обърне внимание на следното. Програмите, които са поне 9, които ще приключат тази година или следващата година десетина програми пък ще приключат през следващите няколко години. Мисля, че е добре да помислим дали са работили добре и дали си заслужава тези програми да бъдат удължени. Дали пък не е необходимо да предвидим нови програми и дали бихме могли да избегнем административната тежест. Вървим към изграждането на нови институции, а това неизменно води до повече бюрокрация. На мен съвсем не ми се иска това да е така. В Европа по-голямата част от държавите отделят средства за подобни а, проекти, но не винаги се отделят достатъчно средства за Европеана. Този проект получи солидна финансова подкрепа но все още не е достатъчно разработен. Колежката Вебъцка се спря на някои аспекти, е, на които аз исках да се спра, така че съвсем накратко по медиите. Медиите са в правомощията на нашата комисия. И в контекст на тези големи правомощия, които имаме, и по смисъл на които можем да работим и за медиите, трябва да помислим добре. От една страна трябва да насърчаваме работата на медиите в Европа, но от друга страна трябва да работим и за защитата на правата на журналистите. Цифровата платформа е изключително важна в този контекст. Тя ще послужи и за стимулирането на образованието чрез медиите. Така че бихме могли да използваме цифровата платформа, да използваме, за да може да имаме отговорно обучение. Благодаря, казва председателката. Разбира се, всички а, е, ние сме съпричастни към трагедията на а, е, жертвите. Сред тях има и много деца. Извинявам се, че не опоменах този инцидент, но това е първото ми заседание в рамките на този а, е, мандат. А, уверявам ви, че никой от нас не е забравил жертвите на този трагичен инцидент. Има. А, много хора от асоциации, които работят в областта на образованието и така нататък, които са на място и се опитват да помогнат. Госпожа Бурс и Брайан след това. Благодаря. Трябва да призная, че като нов депутат съм малко ужасена от това, което чувам. Първия ни въпрос е, ама ние нищо ли не сме научили от изборите, защото ще харчим милиарди от парите на данакоплаците за пропаганда, при положение, че милиони европейци отхвърлиха европейския проект. В нашия избирателен регион в Западна Англия ще бъдат ужасени, като е, видят тези разходи на комисията. 60 милиона евро са били използвани за изграждането на къща за европейската история. А, защо не дадохте тези пари за някоя банка за храна, за да може да бъдат нахранени бедните? А, наистина възмутителни са средствата, които се отпускат и за младите хора. Има толкова много безработни млади хора, които се чудят какво да правят и тук по срамен и позорен начин се разходват средства. Хората желаят нещо реално, осезаемо, искат истински решения на проблемите си. А тук какво правим? Разходваме някакви средства, като ги харчим за каквото се сетим, за да може да насърчаваме една фалшива държава. ЮКИП ще гласува за намаляването на средствата по всички проекти. Абсолютно съм ужасена от това, което чувам. Трябва да чуете гласа на хората в Европа. Prego la collega Ferrayan, credo che la cultura invece aiuterà molto. Госпожо Брайан, мисля, че при всички положения културата допринася за изграждането на чувство за принадлежност към европейската самолечност. Госпожо, имате думата. Уважаеми колеги, това, което чух, е, е, малко ме обезпокои. Защото ако се слушаме в гласа на хората, ще видим, че точно тези културни програми са онова, което интересува хората. И че това е онова, което сплотява Европа. Който иска да възприема Европа като Европейска съюз, задължително трябва да мине през тези програми. Така е не само в Германия, но и в други региони на Европа. Създават се партньорства между градове, създава се обмен между учебните заведения и благодарение на този обмен ние се запознаваме с другите проблеми, разбираме колко много си влияем един на друг. Е, е, пожелаем и настоявам ЮКИП е, от Англия да се погледа и да, да видим малко по-далеч от собствената си позиция. Много се надявам, че получихме увеличение на средствата за образование и от страните членки, които ни предоставят повече средства в средносрочен план за Еразъм Плюс. Съжаляваме обаче, че за тази базова програма Европа за гражданите толкова драстично са намалени средствата, много бихме искали да бъде увеличен бюджета за Европа за гражданите, защото това е програмата, която най-директно работи долу при гражданите, която улеснява техния директен обмен трябва да увеличим средства и да намалим бюрократичните е, пречки пред гражданите, защото положението значително се влуши и смятам, че това е наша задача да е, се погрижим за е, подобрение а, и след като харчим пари на дънакоплаци, нека си кажем, че това са програми, които са от полза за гражданите и ако правим съкръщение, нека, нека да се правят други съкръщения, например от а, помощите за селското стопанство на Великобритания. Мисля, че в културата парите са похарчени добре. Honorable е,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 благодаря ви. Аз съм нов член на Европейския парламент, идвам от Ирландия и с нетърпение участвам в съвместната ни работа. Смятам, че трябва да инвестираме повече в културната и творческата индустрия и смятам, че можем да получим много голяма възвръщаемост на инвестирания капитал в тези промишлености. Виждате, че традиционната промишленост постепенно залязва, но пък за сметка на това културната промишленост непрестанно се развива, така че трябва наистина да се съсредоточим върху нея. Имам един въпрос. Разбирам, че графикът е много добре установен вече, но дали можем да имаме отлагане на крайния срок за нас изменение поне до краят на седмицата, за да може поне ние новите членове на парламента да се занимаем по-внимателно с тези въпроси. Благодаря, благодаря ви. Благодаря ви, колега. Разбирам ви, но за нещастие това отлагане на срока за внасяне изменения не е възможно, както вече обясних, е, едно и същи правила въжат за всички комисии. Разбирам, че са новодошлите. Тази първа процедура може би е малко по-сложна, но за това и секретарята на разположение е готов да предложи на, да помогне на всеки от вас. Ту, ту, ту. Yes, uh, thank you. Благодаря ви. Групата на либералите се радва на вашето назначаване за председател на комисията. Напълно подкрепяме приоритетите, които набелязахте в изказването си и мога да ви веря, че може да разчитате на нашето сътрудничество за бюджета по 2015 година. Като докладча в сянка на АОДЕ за бюджета, искам накратко да се спра на изменението, което ще внесем. Първо, ние сме за продължаването на две от, две, от, две от дейностите, които вече са започнали през последните два мандата. Става въпрос за новото повествование на Европа. Тази програма е насочена за намаляване на бездната между гражданите и Европейския съюз за целта различни участници от културната област и граждани ще бъдат поканени да вземат участие в обществени дебати, с което да се увеличи осведомеността на обществото. На второ място трябва да се спрем на мрежите от местни регионални телевизионни и радио излъчващи канали. Това е много важно, защото по този начин ще се гарантира осведомяването на гражданите за европейски въпроси и това най-добре може да се случи чрез вече съществуващи медии. На трето място, другата инициатива, от която искам да се спра е, е Европейската година на движението, както тя съществува в цяла Европа се развиват различни дейности за насърчаване на спорта, като по този начин се увеличава осведомеността на европейските граждани за благотворното въздействие на спорта за тяхното здраве. Също така ние искаме да се продължи европейско финансиране на Европейския център за медии и журналистъм, както и на Европейския център за медиен плурализъм. По този начин ще се гарантира разнообразието на европейските медии. Благодаря ви. Eh, e Благодаря ви, госпожо Тум. Господин Глезас, имате думата. Благодаря ви. Най-напред. Мисля, че всички можем да отправим благопожелание и да пожелаем късмет и успех в дейността на Комисията по култура и образование, на секретарията на всички нейни слушатели. Ако искаме да имаме една истинска Европа на културата, Европа, която беше иллюстрирана от Гьоте, Шекспир, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рубенс, Шуберт и цялата плеяда от големи творци, мисля, че не напред би трябвало внимателно да разгледаме какво правим в момента. За нещастие обаче, аз не съм запозната за бюджета. Не съм го получил и не знам дали е вярно твърдението, че се разходват средства за дадени проекти на Европейската комисия. Ето защо смятам, че би следвало да разполагаме с всички налични данни, преди отново да разгледаме въпроса за бюджета. На второ място. В момента има много опасна кампания за промяна на топонимите в Кипър, която е напълно недопустима. Както знаете, Кипър е окупир... в Кипър има окупирана зона, зона, която би следвало да бъде осведомена съгласно е, поредица от резолюции на съвета за сигурност на ООН. Ето защо смятам, че една от първите ни задачи ще бъде да осъдим промяната на топонимите, която в момента се осъществява в Кипър. Също така, не можем да бездействаме предвид случващото се в Палестина защото опустошаването в Палестина в момента засяга и училища, а училищата засягат нас. И ако останем бездейни пред случващото се в Палестина, защото ние тук се чувстваме сигурни и в безопасност, т.е. ако прилагаме стратегията на Штрауса и не осъдим случващото се в Палестина, смятам, че няма да сме на висотата на задачата ни. Благодаря ви, господин Глезос. Думата има следващата колега. Благодаря ви, аз съм нов член на Европейския парламент и съм тук, за да представям една по-реална представа за северо-западната част на Обединеното кралство. Там всъщност печелиха лейбаристите, а не ЮКИПС. Така че когато колегата се изказва, имайте предвид, че тя не представлява мнозинството на господавателите в мой избирателен район. Понякога наистина се срамувам, че съм в една зала с колеги, идващи от Обединеното кралство, които по, по подобен начин подценяват културата, защото културата и образованието в моята година са много високо ценени. Те се използват за взаимосвързване и също така се използва преодоляване на бъдещите предизвикателства. Само по този начин всъщност можем да гарантираме безопасност за бъдещите поколения. Повече над 30 години работя в областта на културата и образованието, включително и образованието на хора с увреждания и мога да ви уверя, че трансграничното сътрудничество е единственият начин, по който хората с увреждания могат да почувстват реална промяна и подобрение и подкрепа в тяхното положение. В момента в Северна Германия, недалече от тук, продължава да функционира едно училище на мира, което беше създадено след Втората стонна война и аз от 30 години работя с не, не, не неговия член в Обединеното кралство. И ежегодно, всяко лято в това училище на мира се събират млади хора, за да разберат защо е важно да пътем заедно, а не да пътем разделени. И младите хора, които участват в това училище на мира, идват от много различни социални слови, много различни места от Европа. И когато те се научат да работят съвместно с партньорите си, чрез културата, музиката и изкуствата, те всъщност научават повече за самите себе си, научават се да бъдат толерантни, научават се как да успяват, как по-ясно да се изказват. И тези млади хора, с които аз работя от години, години, години, както бяха малки деца, а сега вече са на по 20-30 години, това са едни от най успените членове на моята общност. Това са млади хора, които са завършили висше образование, които активно участват в економиката, създават малки предприятия и действително допринасят значително за подобряване на положение на моят район, така че напълно от, е, отхвърлям казаното от колегата от ЮКИП. Когато Найджел Фарач се изказа в е, пленарната зала в Страсбург, трябва да ви призная, че аз действително се срамувах, че тези хора имат същото гражданство, и в същата държава като мен. Уверявам ви, че много от гражданите в моята държава искат да са част от Европа и действително се чувстват културно свързани с вас и мога да ви уверя, че вие се ползвате от моята подкрепа. В северо-западната част на Обединеното кралство, по-голямата част от мнозинството го гласуваха за лейбаристите. Манчестър в момента има общински съвет, който е съставен единствено и само от членове на лейбаристската партия. И в момента, ако погледнете какво се е случва в Манчестър, ще установите, че културата за нас е жизненно важна. И то не само културата на Обединеното кралство, но и европейската и световната култура. В заключение – Найджо Фарач заяви, че се чувства мразен в Европа. Аз искам да се обърна с Найчел, с покана. Защо не дойдете сте с мен? И защо не почувствате културата в Европа? По всички невероятно прекрасни места, които аз съм посещавала в Европа, за да почувствате какво значи да бъдете обичани в Европа. Защото моите хора, с които работя, културните общности, с които работят, са обичани. Те са обичани в цяла Европа, защото това са хора с отворени идеи, и защото те вярват, че културата и общата култура са по-добър начин за изграждане на общото ни бъдеще, отколкото да не допускаме съседите си. Благодаря ви. Grazie Julie Ward per il suo appassionato intervento. Chiederei la parola, la parola all'onorevole Evans. Благодаря за а, това пламенно изказване, госпожа Иванс. Thank you, Shay. Um... Благодаря, господин пред... госпожо председател. Аз не съм новоизбран депутат, но съм нова в тази комисия и очаквам с нетърпение работата, която ни предстои, защото вярвам, че тя е важна. Много се е, гордея с е, културата на моя избирателен ред. Много се гордея с е, творческата индустрия, която развиваме в Уелс. И европейските средства са много важни за нас. Економиката се променя, промишлеността се променя. Много творци, които работят в Уелс, разчитат на европейски високото финансиране, за да могат да работят. Ние подкрепяме Еразъм Плюс. Познавам много, много млади хора, които идват в Брюксел, които са участвали или участват в програмите Еразъм, които наистина са променили техния живот. Ние знаем какво представлява огромния проблем младежка безработица, но ние все пак трябва да покажем едно по-добро бъдеще, една по-добра альтернатива на младите хора. А Европа е а, една общност с голямо много разнообразие, с много езици, с много малки а, езици. Трябва да подкрепим всеки млад човек да следва своята културна идентичност, да го подкрепим, да се чувства а, равноправен. Подкрепям а, предложението, което вие правите във връзка с с бюджет в този смисъл. Колегата Граматикакис има думата. Благодаря. Много се радвам, че съм тук на това първо заседание на комисията. Госпожо председател, вие имате голям опит. Вие казахте, че тази комисия е много важна. Казахте, че ще можем да отворим много интересни перспективи с нашата работа. В тази комисия обаче бяха направени недопустими изказвания срещу европейската култура. Хора, които участват в е, комисията без да разбират смисъла и целта на нейната работа и отхвърлят е, това, което прави комисията, мисля, че нямат място място тук. А, мисля, че извън тази зала има уши, които се радват да чуят това, което каза колегата против работата на нашата комисия. Не ми е приятно да виждам съкръщение в бюджета за култура, но искам да почетая нещо, госпожо председател. Културата най-вече в а, държавите е, засегнати най-много от економическата криза, като, като Гърция, страда. Тези програми е, като университетски преподавател мога, мога само да кажа, че студентите наистина се възползват и много печелят от програми като Еразъм и други подобни, така че ние не губим, ние печелим, отделяйки средства за програми от е, типа на Еразъм. И още нещо. моята страна, Гърция, може да предложи много в културно е, отношение. Театър, комедия, трагедия, Мики Стодоракис и така нататък. Но това са не само е, стари творци, творци от древност. Е, ние имаме също така много млади творци във всички области на изкуството. Киното, музиката тези млади творци гледат към Европа, интересуват се към Европа не само за да получат пари, а защото искат да участват в културния живот на Европа. Сега към господин Глезос по отношение на културното наследство в Кипър а, искам да добавя, че а, трябва да, да, да се отдава дължимото и на местната специфична история, доколкото това е възможно. А, и на финала още няколко положителни думи. Мисля, че заедно ще можем да отворим пътя за нови възможности, които нашата комисия да предложи. Благодаря, господин Граматикакис. Благодаря за пожеланията. следващия колега. Аз съм нов член на комисията. Бих искала през, през следващите месеци да работим добре всички заедно. Надявам се председателката да направи всичко възможно, така че бюджета за Комисията по култура да бъде такъв какъвто трябва да бъде. Инициативата Образование за всички би могла да помогне на Европа да излезе от кризата. Аз съм била студентка, била съм и университетския преподавател и знам, че обмена между студентите и преподавателите може да промени техния живот. Искам да помоля секретарята на комисията да предостави повече документи за бюджета, най-вече на новите страни, е, на новите депутати, да ни предостави и повече документи за програмите, за да можем да се информираме и да дадем добри предложения за изменения. Благодаря. Господин Джамбаски. Thank you, Chair. I will speak in Bulgarian. Mm-hmm. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, леко съм изненадан от факта, че заседанието на комисията по някакъв начин се превърна в лек вътрешно партиен спор в британската, нашите британски колеги. Но от друга страна бих призвал всички колеги да имат уважение към мнението на избраните народни представители от Европейския парламент, от, без значение от техните политически убеждения – защото зад всеки един от нас стоят равни по тежест гласове на избиратели. И не е лошо тези политически позиции да бъдат изслушвани, защото те са симптом и са много показателни за процеси, които се случват в различни държави в Европейския съюз. По отношение на, на, на финансирането на културните проекти. Разбира се, че ценно културните проекти в и в нашата комисия, и в Европейския парламент да бъдат развивани. Но за мен и за моята организация е ценно развиването именно на културната идентичност на всеки един от и от нас, и на всяка една от държавите членки. Защото в край на краищата всяка една държава има своята културна ценност и нещо, с което е предонесла за това да говорим тук и на тези официални езици на държавите членки. Така че личното ми убеждение е, че засиленото финансиране и организация би трябвало да бъдат в посока различни образователни и културни мероприятия и начинания, които да запознават всички нас с културата на съседните народи. За мен е изключително интересно да се запознавам с културни обичаи в Ирландия, в Кипър, в Португалия, но много държа и се гордея с културната идентичност на на моята държава и на моята нация. Смятам, че тя ще бъде интересна на всеки един от вас. С това пожелавам приятна работа на всички в комисията, ползотворна разбира се и желая успех. Завърших. Благодаря за вниманието. Е, е е Благодаря. Да, вие обърнахте внимание това, че трябва да уважаваме а, мнението за, а, на всички. Точно така смятам и аз. Ние трябва да уважаваме политическото мнение на всеки член. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също съм от а, а, новоизбраните членове на тази комисия. Очевидно всички ние подкрепяме многоязичието, затова ще говоря на моя красив е, роден език. Една от е, основните програми, включени в Еразъм, е, е бившата програма Комениус, програмата Коменски. Много Студенти се възползваха а, от тази програма, много страни членки се възползваха от нея. Искам да благодаря на колегите, които дадаха своите идеи за подобряване на бюджета за 2015 година. Най-вече подкрепям изменението на господин Стоевски за подкрепа на източното партньорство и е, подкрепата за образованието и културата в Украина. Смятам, че държавите, които осъществяват преход от комунистически диктатури към демокрация, имат нужда от специална подкрепа за тяхното образование. Говоря от собствен опит, защото моята държава също а, е, осъществи такъв преход и получи подкрепа от Европейския съюз. Чешката република, например, реши с, да, да подкрепи Украина с няколко милиона крони чрез различни асоциации, които са активни в Украина. Аз а, а, се интересувам много от подкрепата, която възнамеряваме да окажем на Украина. Искам да работя в тази област. А, много се радвам а, на дебата, който водим днес. Аз вярвам, че културата и образованието са, са част от общото ни културно наследство. Моя избирателен район, моите избиратели очакват от мен да работя в тази област. Госпожа Трюпел в заключение. А, искам и аз да взема думата заради спора, който възникна в тази зала. А, мисля, че можем да кажем, че национализма и засилването на националистичните тенденции през последното столетие само навреди на Европа, доведе до катастрофи и а, войни. Виждаме, че там, където се подклажда национализма, това не решава проблемите, а създава нови. Когато погледнем какви са успехите на европейските програми, ще видим колко голяма е тяхната полза за студентите, за малките ученици, за преподавателите, преподавателите. Ще видим колко е полезно, че те се запознават със своите съседи, изучават техните езици и така нататък. Това води, тези европейски инициативи водят до там, че нито една национална култура не се налага на останалите. Ако хвърлим външен поглед върху Европейския съюз, ще видим колко, колко много хора ценят тази трансгранична политика, тази политика на равнопоставеност на, на, на културите. Поради тази причина трябва да се борим за достатъчното финансиране на тези програми. Но а, всяко залитане в национализъм и излишна критика на това, което правим в Европейския съюз, няма да доведе до решаване на проблемите. Едно последно изказване по темата на колегата заместник-председател. И аз ще говоря народния си език на унгарски. Бих искала да почитая и аз от своя страна колко е важна културата. Ако погледнем историята на 20 век, ще видим, че културата е най-доброто средство на дипломацията – най-доброто средство за изграждане на връзки между народите е, е културата. Ние трябва да направим е, така, че програмите, които залагат на културен обмен е, и на езиков е, обмен, е, да бъдат е, успешни. Не мисля, че ще бъде добре про- програмите за обмен между студентите да работят с по-малко финансиране, защото тези програми увеличават шансовете на младите хора да намерят работа. Те надграждат техните компетентности и увеличават техните шансове за реализация на пазара на труда. Конфликтите в нашата е, история е, не бива обаче да бъдат забравени, трябва да бъдат осмислени, върху тях трябва да се работи. Е, защото те все още дават отражение на, върху нашето общество и може би също трябва да залегнат като част от програмите за културен обмен най-вече в унези държави, чието минало е натоварено с повече проблеми. Също така, поради щата тази причина, източното партньорство също трябва да стане част от нашите програми. Трябва да направим така, че да се сближат връждуващите е, нации. Смятам, че особено важно е Европейския парламент и Европа да осъдят агресията, която идва от страна на Русия и руските събиратисти. Мисля, че трябва да предложим помощ на Украина – включвайки Украина в източното партньорство, включвайки студенти от Украина в програмите за академичен обмен. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми колеги. Мисля, че дискусията ни беше изключително важна. Това беше една политическа дискусия по въпросите на културата. Бих искала аз самата да направя няколко коментара. Аз също смятам, че е много важно да проявяваме уважение към различните политически тенденции. Най-важното е да споделяме ценностите на нашата комисия. Всички, които са решили да заседават в комисията по а, култура, а, спорт и образование, несъмнено са разбрали, че без качествена образователна система, без среща между различните държави, без сътрудничество в областта на културата и образованието няма да има устойчиво развитие. Няма да има и мирно съжителстване. Мирното съжителстване несъмнено преминава през познаването на другите, познаването на историята на всяка държава, на историята на Европа като цяло. В противен случай не може да има растеж. В този контекст културата е много важна, за да може е, всеки да подхлажда личностното си развитие, но и не само. Културата позволява и по-добро социално приобщаване. Е, тя е много важна за економиката в Европа. Затова трябва да можем да се изслушваме и да се уважаваме, защото в е, но това не означава, че не можем да изразяваме собствените си позиции. Секретарията е на разположение на всички ви. Ако желаете да получите допълнителна информация. Всички получихме информацията във връзка с конкретните цифри по бюджета, Всички разполагате и с необходимия документ. Колежката е също докладчик в комисията по бюджета на парламента, така че нейният принос също е от изключително значение. Бъдете а, спокойни. Измененията, които ще внеса като докладчик, ще бъдат разгледани на заседанието на 4 октомври. Тогава и ще гласуваме, след което ще има и среща на докладчиците в Сянка. На тази среща целта ни ще бъде да се увеличи бюджета. Намаляването от 3,3% по глава 3 по никакъв начин не е в полза на Европейския съюз. Така че в този контекст трябва да бъдем малко по-последователни, за да може да постигнем и целите си по смисъл на Европа 2020. Нашата комисия трябва да бъде ясна в това отношение. Аз качеството си на докладчик и на председател ще а, направя всичко възможно, за да постигнем желаната цел. Надявам се, че вие също ще ме подкрепите. Сега ще дам думата на представителя на Генерална дирекция култура на Европейската комисия, благодаря на Брижит от Европейската комисия за това, че е тук. Ще чуем след това и колежката от Генерална дирекция комуникация. Или всъщност разберете се между вас, коя двете ще говори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, за информацията. Благодаря и за подкрепата. Преди да отговоря директно на въпросите ви, бих искала да направя няколко коментара по многогодишната финансова рамка. Как е, ще се отрази промяната на бюджета от 2007 за 2015 година? Може би е добре да предоставя разяснителна информация, за да може да разберете по-добре е, положението за 2015 година. Многогодишната финансова рамка 2014-2020 година бе прията от съвета след одобрението от е, Европейския парламент. Това пряко се отразява на предложението за бюджета за 2015 година от Европейската комисия. По отношение на поетите задължения, Разъм Плюс получи 40% повече. Целта е да се увеличи конкурентоспособността и растежа. най-важната част от програмата ще бъде изпълнена през последните три години. Много от вас може би знаят, че бяха отпуснати средства за стажове на младите хора в рамките на Еразъм Плюс. Това ще даде а, по добри възможности на младите хора в Европа. За творческа Европа многодишната финансова рамка предвижда увеличение от 9%. За първите две години има малко намаление, но от 2016 до 2019 година има годишно увеличаване от около 15%. Така че имаме увеличение постепенно до 2020 година. 2014-2015 имаме леко намаление, както казах. Просто Европейската комисия трябваше да отложи изпълнението на а, финансов инструмент, който предоставяше кредити на творческия сектор. За 2014 година бюджета беше изпълнен, имаше а, малко съкръщения в бюджета, разбира се, но имаше и предложение да се увеличи бюджета за Творческа Европа и в крайна сметка на края на бюджетната процедура се отпуснаха допълнителни 2 милиона бюджетни кредити за поети задължения на Творческа Европа. По бюджетните кредити за плащания няма нищо ново. Има максимални граници за цяла, целият период на многогодишната финансова рамка. Изисква се също така и намаляване на префинансовите етапи, а това означава първите и вторите вноски, които комисията отпуска за проектите. По този начин бенефициентите получават някакви пари, за да може да изпълнят програмите 2011 до 2013 година а, имахме трудни плащания, за това а, за целия бюджет имахме увеличение – Имахме по-ограничен бюджет за 2014 година, така например за Еразум Плюс трябваше да се приложат мерки, за да може да се изпълнят програмите от бенефициентите. Искахме обаче да запазим ефективността на проектите, не искахме бенефициентите да страдат, така че малко надскочихме прага при съкръщенията бенефициентите на Еразъм Плюс са студенти, които не разполагат с пари, така че в това отношение трябва предварително да отпускаме средства. Намалихме доколкото е възможно предварителния етап на финансиране. 2,2 милиона евро бяха отпуснати като кредити за поети задължения за Еразъм Плюс. В момента предложението се обсъжда от съвета. Тези приблизително 2 милиона ще ни позволят да финансираме Еразъм Плюс и обмена по Леонардо да Винчи. Те ще бъдат финансирани през втората половина от 2014 година и 2015 година. За щастие за творческа Европа не трябваше да се прилагат никакви мерки, за да се намалява а, за бенефициентите плащането на предварителния етап. По бюджета за 2015 година Европейската комисия предложи да се следват цифрите посочени в многогодишната финансова рамка, т.е. 40% увеличение за Еразъм Плюс и 9% увеличение за Творческа Европа в рамките на 7 годишния период. 2,1% е увеличението за Еразъм Плюс, което е, може би е интересно да отбележим, ще се отрази на е, страшно много студенти, които се възползват от Еразъм. Около 80 хиляди е, студента правят обмен по Леонардо да Винчи. А в Youth Action имаме обмен на около 21 000 млади хора. Просто искам да ви покажа, че ще се постигнат целите, които вие описахте. Имаме и финансов инструмент по смисъл на Еразъм, плюс това са студентски кредити, които се отпускат лесно и това ще позволи по този начин да се увеличат с 30 хиляди магистърските програми а, в този контекст. Над 20 000 студента е, ще могат да дойдат в Европа в рамките на Еразъм Плюс, е, студенти от Украина и Палестина включително. Те ще могат да дойдат в Европа и да се обучават 2014 година. По плащанията за 2015 година по Еразъм доста сложни бяха кредитите за плащания през 2014 година. Та за това Европейската комисия отпусна минимална сума, за да може да започне да се прилага програмата през 2015 година. Не можем да изключим отново да се приложи мярката при дефицит, т.е. да се намали максимално предварителното плащане, защото ще имаме нужда от ликвидност. Това означава, че ще имаме нужда от коригиращ бюджет, евентуално през 2015 година. Творческа Европа, какво е положението там? Намаляване от 1,7% поетите задължения. За медиите ще има малки намаления в областта на телевизионните предавания и професионалното обучение. ще лансираме модул за изграждане на капацитета, благодарение на финансовия инструмент за творческа Европа. Това ще бъде техническа мярка, която ще помогне на финансовите посредници също да проявят интерес към новия инструмент и да получат информация за да може тези финансови посредници през 2016 година да започнат да боравят с новия модул. Малките съкръщения в бюджета за творческа Европа през 2015 година са наистина максималните съкръщения, които можем да си позволим, ако искаме да постигнем целта от увеличаване с 9%. В рамките на бюджетната процедура ще помислим а, какви ще бъдат щетите за програмата и за сектора, за малките и средни предприятия и за другите оператори в областта на културата. Не трябва да забравяме, че през 2015 година няма да има а, гаранционен фонд. за това е важно да се приемат кредитите за поети задължения, които предлага комисията. Сега в отговор на някои специфични въпроси. Първо. Необлагането с данък на финансовите средства, отпуснати по Еразъм Плюс. Ние отпускаме финансовите средства по смисъл на финансовия правилник. Това са строги правила – ще се допитаме до оперативните ни служби, след което ще предоставя отговор на този въпрос на секретарията на вашата комисия. По отношение на разделението между държавите членки, Европейската комисия предвижда работна програма всяка година с определени финансови средства. Програмата се приема от Европейската комисия, след като комисията за Еразъм Плюс я одобри. Резултата се публикува в интернет. Настоящата програма за 2015 година е Разъм Плюс. В момента се приема от държавите членки. Най-вероятно към средата на август Европейската комисия ще приеме програмата, след което ще изпрати програмата на секретарята на вашата комисия, но може да видите всичко на сайта europa.eu. Е yes. Regarding the sport action, uh отношение на дейности в областта на спорта, е здравословен начин на живота една от целите на програмата Разъм Плюс. И дейността в областта на спорта е нова дейност, която беше включена в програмата Еразъм Плюс през 2014 година. Бюджетът ще бъде увеличен през следните няколко години, но тъй като говорим за нова програма, по принцип тя ще започне сравнително малък бюджет, като постепенно то ще се увеличава прогресивно през едните, едните години. Може да се запознаете с специфичните програми, които ще бъдат финансирани по дейността за спорта в публикуваната работна програма на Erasmus+. По отношение на Европейската година на движението, през последните няколко години Европейската комисия отпускаше безразмерни средства на тази инициатива през 2014 година. Бюджетът беше преместен в друга, по друг бюджетен ред. Т.е. продължава да бъде в правомощите на Европейската комисия, но съгласно финансовият регламент, в момента в който бъде определено правното основание за прилагането на дадена дейност, то дейността трябва да бъде изпълнена съгласно това правно основание. И така, както Европейската седмица на движението, така и специфичните олимпиади трябва да се включат в специфичните предложения по дейността спорта за дейности и мероприятия. Ето защо, съгласно финансовият регламент, не можем да пускаме средства за конкретни организации, ако това не е, това не е заложено в правното основание. Специалистите в комисията прецениха, че Европейската година на движението заслужава средствата, които се отпускат. Това беше, което имах да кажа. Благодаря ви. Е, грация е, Много благодаря за дадените обяснения и за много подробните отговори. Не знам дали някой друг представител на Европейската комисия иска да вземе думата. Моля, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, по отношение на бюджета, с който се занимава вашата комисия, комисията на Генерална дирекция комуникации е сравнително скромен, но все пак той информира 500 милиона европейски граждани на 23 езика. В момента разполагаме с бюджет от 234 милиона в а, кредити за плати и ангажименти, което е намаляване от 3 милиона в сравнение с бюджета за 2014 година и от 23 милиона в сравнение с бюджета за 2013 година проектобюджета за 2015 година на Генерална дирекция комуникации разделен на три дяла. Първият е свързан с административната ни дейност, която отговаря както за така и за отделните ни делегации. Втората, вторият дял е посветен на насърчаване на европейската идентичност, включително и Европа на гражданите. Ние, разбира се, напълно спазваме изискванията годишна финансова рамка. При след това има увеличаване от 1,1 милиона в сравнение с бюджета за 2014 година и от 5,7 милиона в сравнение с бюджета за 2013 година. При разглеждането на бюджета съвета предлага съкръщение от още 1 милион за кредити за плати за задължения и 500 хиляди в предвидените кредити за плащания. Ето защо ние разполагам, ние разчитаме на Европейския парламент да ни подкрепи и за това се надяваме вие да потвърдите позицията си от миналата година, т.е. увеличаване от 2 милиона. И последната ни глава е посветена на дейности по комуникации с 93 милиона в кредити за плати за нагружения. Това представлява намаляване с 4 милиона в сравнение с бюджета за 2014 и 13 милиона в сравнение с бюджета за 2013 година. При разглеждането на проекта бюджета съвета не предлага допълнително намаляване на кредитите за платни ангажименти, но предлагат намаляване от 3,5 милиона в кредитите за плащания. Както знаете, тази глава засяга най-вече прерогативи за институциите, т.е. говорим за годишни разходи. Ето защо кредитите за плащания са от съществено значение, за да можем ние да поемем, да, да изпълним нашите плати ангажименти. През 2013 година в рамките на общите прехвърляния. Ние поискахме 5,8 милиона за 2013 година, но нашето искане не беше одобрено. Ето защо бюджета за 2014 година трябваше да покрие тези плащания предвидени за 2013 година. През 2014 година ние отново ще направим искане за увеличаване на кредитите в рамките на процедурата за общ трансфер. Много за нещастие същото се случи. През 2015 година предвидените кредити заплати ангажирани ангажименти няма да могат да покрият нуждите ни по кредити за плащания. Ето защо Генерална дирекция комуникации моли вашата парламентарна комисия най-малко да запази предвидените средства, както за кредити за платени ангажименти, така и по кредитите за плащания. Също така нашата генерална дирекция ще се радва, ако вашата е, парламентарна комисия предвиди увеличаване на средствата с 2 милиона в кредити за платен ангажимент и 1 милион за кредити за плащания. По, също така ще се радваме, ако се увеличат и средствата по делът за конкретни дейности за комуникации. И накрая ще държим да ви осведомим, че в бюджета не са предвидени кредити за Euronet. Ето защо ние няма да бъдем в състояние да подновим договора за Euronet в края на 2015 година, ако не бъде внесено изменение от вашата комисия. Дами и господа, благодаря ви за вниманието. La ringrazio molto per questa efficace descrizione della... Благодаря за официалното становище от страна на комисията. Комисията по култура ще подкрепи искането на генералната дирекция. Ние знаем колко са важни всички тези програми в време, в което няма достатъчно информация за отделните програми, а именно през първата година от новия 7 годишен период трябва ние от наша страна да информираме гражданите. Това, което ни казвате, не знам как да се изразя. Е, във всеки случай се от е, повечето колеги е, и ние ще внесем всички необходими изменения от наша страна. Много ви благодаря. И сега предлагам да прекратим дебата за бюджета. Още няколко важни неща от моя страна. 9 юли е срока за подаване на новите пилотни е, проекти. Някои от тези проекти изтичат тази година или следващата. Хубаво е да се сундира и да се види какво е било добро, какво не е било добра. Тези пилотни проекти са представени към 9 юли и те трябва да се внесат като изменения от наша страна, изменения в бюджета. Трябва да напомня за още нещо, колегите го споменаха. Става дума за страните от източното партньорство, като Украина и, други, кои, Украина и други, които трябва да се включат в а, а, нашето бюджетно планиране на програмите Еразъм и така нататък, защото знаете, че тези програми са достъпни за страни, които не са а, членки на Съюза. Относно измененията, утре изтича срока. Утре, до утре може да внася 29-12 часа е крайният срок за внасяне на становището е, е, изменения към становищата, утре е срока за внасяне на изменения в а, числата. Предлагам докладчиците в сянка да се срещнат в седмицата, която започва от 1 септември и да видим какво ще решим, като се срещнем. А, до, до тогава смятам, че ще успеем да се споразумеем около компромиси, ще успеем да обединим подобни текстове в а, един и така нататък. Аз оставам във връзка с докладчицата в сянка. Ако има други въпроси, които искат да обсъдим, а, а, Кажете, ако не, обявявам следващото заседание на 3 септември е, след обяд и на 4 септември сутринта. Ще се срещнем с представителите на председателството, министрите, които отговарят е, за нашата сфера на дейност на 4, това ще стане на 3 септември, на 4 септември ще гласуваме становищата за бюджета с измененията. Ако ни остане време, си мислех, че ще бъде добре Е, да бъде представен реферата от страна на парламента, да бъдат представени отделните анализи и изследвания в рамките на този реферат. И можем да изслушаме новия ръководител на Генерална дирекция култура. Ще се радвам, ако на 3-4 септември ни остане време да се срещнем и с него за, за да видим какви са анализите, които извършва комисията, да видим какво ще правим ние от наша страна. И мисля, че тогава ще бъде добър момент да се задълбочим по една или друга тема. Нямам нищо друго по точка разни и за това закривам заседанието. Желая на всички приятна лятна вакансия. След мисля, че си заслужихме почивката през лятото. Благодаря на секретарята, на преводачите и на всички, които работиха. Благодаря.